Dear colleagues, I'm going to begin the meeting um, on time. Колеги, ще започнем заседанието на време. Ще направя няколко съобщения, след което продължаваме, така че имаме съвсем малко време до гласуването. Знам, че хората все още влизат, но искам да съм убеден, че докато започнем да гласуваме, всички ще са на линия. Съобщенията. На първо време следните промени по дневния ред. Надявам се, че поне координаторите ще ги чуят. Гласуването по ИЮЛИСА ще се състои в 10.15 место в И45. Дано координаторите са чули това. 10 и 15 вместо в 15.45. Нова точка по гласуването за проекто а, а, доклада за а, гласуването за СТС е за 6 ноември. По а, изпирането а за пране ще гласуваме в а, 16.45 вместо в 16.30 по корпоративното разузнаване и а, транспорта няма да гласуваме за сега. Няма да гласуваме тези промени. Дневният ред е прият. На а, хрватски, малтийски и ирландски няма да има превод. Номиниране на а, докладчици Барбара Спинели е номинирана за доклада по собствена инициатива за свободата на медиите. Имаме номиниран докладчик за а, становището за а, освобождаването от отговорност за 2016. Комисията а, подкрепя тези номинации. А, календара на Либе за 2018 ще а, се гласува в а, следващото заседание на 12 октомври а, получихме а, проект за приемане на програмата за 2018 за финансиране на програмата за правосъдие. Тя беше разпространена на всички а, членове на Либе на 13 октомври. Вътрешният срок а, е вече установен. Ако някой член желая да а, възрази, моля да се обърне към секретарията преди 27 октомври 2017. Както всички знаят, днес ще гласуваме в, а, а, електронно. Започваме сега в 8 часа. Моля ви, пригответе си картите. Колеги, ще помоля за тишина. Не се притеснявайте. Докато не разберат координаторите, че всички са готови, няма да започнем. Но ще ви помоля за ред. Can, can I, Mr. Chair, take the floor just... Господин председател, само за секунда ще взема думата. Предлагам първо да а, запазим тишина и да въведем ред. след което започваме да гласуваме. Okay, just to be clear, before I go to the vote, I will check with coordinators that everyone is present. А, обръщам се към координаторите, за да проверя дали всички са на линия, дали всички присъстват. Сега моля за вашето внимание. Секунда мълчание. Благодаря. Както всички знаете, на 16 октомври и следващия журналист Дафни беше убита в бомбардировка. Да, прощавайте, в, в резултат от бомба, поставена в кула. Дафни Карана Галиция вече не е сред нас и нашата комисия е мястото, където би трябвало подобни въпроси да се изясняват и да се обсъждат. Тя а, имаше огромна роля в разследването на важни дела, особено панамските досиета. И това очевидно е атака към свободата на медиите. Така че искам да открием заседанието днес, а, като направим минута мълчание в нейна чест. Благодаря. Thank you very much, Collins. Благодаря, колеги. Сега започваме да гласуваме. Гласуваме електронно. Започваме с гласуването за Дъблин. Госпожа Уичам ще вземе думата за кратко. Преди това, моля да ми се потвърди, че всички присъстват. Госпожа Викстрън. Благодаря, господин председател. Колеги, много дълъг път е, изминахме, докато стигнем до днешния момент. Е, Днешният ден също няма да е кратък. Така че ще се възползвам от тази възможност да благодаря искрено на абсолютно всички, на целия екип, който работи по това досие. Без тези усилия, които те положиха, без усилията на всички докладчици в Сянка, екипите, колегите в секретарията, в комисията, в правните служби – просто нямаше да успеем да стигнем до тук. Отнени а, общо 21 заседания на докладчици в Сянка, което е абсолютен рекорд за този доклад, за този мандат. А, безброй технически заседания се състояха. Изключително съм благодарна, че всички колеги проявиха разбиране а, към гледните точки на останалите. В същото време, защитавайки позициите на собствените си групи. Това остави у нас впечатление, че парламента действително е в състояние да говори с един обединен глас и това е исторически момент. Надявам се да послужи за вдъхновение и по преговорите по-нататък. Съглас... Радвам се, че пристигнахме като цяло консенсус и в Евробарометър проучване на скоро 70% от гражданите са казали, че очакват мерки по емиграцията в Европейския съюз. Ето, днес е ключов момент в това отношение. По общата от система за обежище в Европейския съюз. Ние работим усилено, искаме тя да е справедлива и честна и надявам се днес ще представлява една важна стъпка и съветът ще бъде вдъхновен от изслушването, което видяхме, от търсенето на практически решения, което спомогна тази институция да стигне до този момент тази сутрин. Благодаря много на всички. Нека да започваме да гласуваме. Благодаря на госпожа Викстрюм. Започваме. Аз искам само да попитам защо няма чешки превод. Много хора биха искали да слушат това, което обсъждаме днес посредством веб стриминга. Аз а, съм изпратил съобщение до чешките медии и ще има интерес към днешното заседание. А, благодаря ви за тази забележка. Ще разберем какъв е случая особено предвид деликатния момент днес с изборите, ще а, ви дадем обяснение. А сега започваме с гласуването. А, току-що ми казаха, че би трябвало да има превод на чешки. А, започваме с гласуването и ще проверим как стоят нещата. Сега започваме а, с едно техническо съобщение. Моля да слушате внимателно. 42 член, параграф 1 има а, техническа грешка на 41 а, страница. 61, 62, 660, 662, 64. Сега започваме с 1.1.0 и 111. Моля, гласувайте. Приключваме гласуването. Отхвърля се. Госпожа Спинели, нямате карта ли? Не работи. Много е важно да работи, така че ако искате, преместете се. Опитайте с друго устройство. Колеги, много е важно всички днес да гласуват. Член 2, компромис 1 а, прощавайте, а, а, член 1, 286, 287. Гласувайте сега. Приключваме. Отхвърля се. Компромис 1. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. член 3, компромис 2. Не. Прощавайте, изменение 300. Гласувайте за 300. The vote is closed. That is rejected. No, compromise 2. Compromise two. The vote is open.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 Stevens has a, Mrs. Stevens do you have a point of order? Just, can I just close this vote? I'll just close, hold on. Okay, the vote is closed. And that's rejected, Mrs. Stevens. Ja, oké, okay, excuseer voorzitter, maar uh, ik wil u niet graag onderbreken, maar u geeft altijd de paginanummers mee, maar dat geldt alleen voor de stemlijsten van u. Господин председател, извинявам се, не искам да прекъсвам гласуването но вие казвате а, страниците, те въжат само в, за вашия документ и това ни обърква. Така че изобщо не ни съобщавайте страниците, те така или иначе не отговарят на документите, с които всички разполагаме. Не, не е така, аз работя с списъка на председателя, опитвах се просто да помогна. Благодаря ви за тази бележка, вече няма да споменавам страницата. Само измененията. Okay. 957. 967. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 958. Край на гласуването. Приема се. Изменение 97. Гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. Деветстотин и шестдесет до 964 заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девет, шест, девет. 970, 71, 72 и 3 и 4. Всичките заедно. Гласуваме ги сега. Край на вота. Приема се. Компромис 34. Гласувайте сега. Край на вота. Приема се. Компромис 35. Край. Приема се. 36 компромис. Моля гласувайте. Край. Приема се. Изменение 991. Деветстотин Приема се. Афет 23. Гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. А, изменение 993. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 994. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 996. Гласуваме. 996. Край на гласуването. Приема се. 997. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10-11. Изменение 10-11. 1011. Моля гласувайте сега. Няма да ви кажа на коя страница. Изменение 10.11. Край на вода. Отхвърля се. Сега 108 и 10-12 заедно. 10 Край на гласуването. Приемат се. Изменение 113. Край на вота. Отхвърля се 114. Край на вота. Отхвърля се. 115. Моля гласувайте. Край на вота. Отхвърля се. 116. Моля, гласувайте. Край на вота. Приема се. Съображения. Започваме с 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 119 и 120. Заедно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 123. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 124. Сега Афет 2. Край на гласуването. Отхвърля се. 137. Гласувайте сега. Край на вота. Отхвърля се. Сега Афет 7. Ще трябва сами да си намерите страницата. Няма да ви я кажа повече със сигурност. Съображение 26 е това. Да ви подскажа къде е. Госпожо Гомес, няма да ви кажа страницата, защото не ми дават. Все още гласуваме. Готови ли са всички? Край. Приема се. Двеста шестдесет и две. Това е съображение 38. на 265. Гласуваха ли всички? Край. Приема се. Изменение 19. Край. Приема се. 268. Край на гласуването. Отхвърля се. 8, аф, прощавайте, Афет е 9. Край на вота. Отхвърля се. 269 то изменение. Край на вота. Отхвърля се. 269. Сега изменение 277. Моля, гласувайте. Край на вота. Отхвърля се. Колеги, сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 43, 16 против, няма въздържали се. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 41 за, 14 против, няма въздържали се. Поздравление за госпожа Викстрюм и всички докладчици в Сянка. Thank you, colleagues, for your discipline. Благодаря, колеги, че бяхте толкова дисциплинирани по време на гласуването. Сега трябва да пристъпим към следващото гласуване. Поздравления за всички имащи отношение към предишното гласуване. Сега преминаваме към следващото гласуване. системата ETIAS, докладчика е Кинга Гал. Заповядайте. Само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, консултанти, асистенти, секретарията, Катрин за огромния обем работа, извършен в кратък срок. Много ценя съвместната ни работа, макар че не винаги бяхме съгласни. Мисля, че работихме много добре. Мисля, че това ще си проличи и по време на гласуването. Благодаря на докладчика. Можем да пристъпим към гласуването. Гласуваме компромиса по член 70. Заповядайте. Sorry, colleagues, just to... Извинявам се, колеги, само да обясня. Текстът е разделен на две части. Две гласуване. Първо гласуваме процедура Б. И след тази процедура ще гласуваме окончателния доклад. Съгласни ли сте? Добре. Гласуваме компромиса по член 70, след това 82 и след това окончателното гласуване. Компромиса по член 70, моля гласувайте. Компромиса по член 70. Процедурата преди окончателното гласуване. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 82. Моля да гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме текста с съответните изменения по него. Гласуването е поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 42 за, 13 против, 3 въздържали се. Гласуваме следващия документ за преговорите. Край на гласуването. Приема се 43 за, 13 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. И така стигаме до втората част. Стигаме до втората част. Това е основният списък за гласуване, с който разполагате. Започваме с 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, които са идентични. Начало на гласуването. Can I use yours? The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Можете ли да следвате? Добре. Компромиса по член първи, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 337. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромиса по член 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Amendment 390. Vote is open. Изменение 390. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисът по член 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по Член 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 10 Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуване. Приема се компромиса по член 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 12. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромиса по член 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 14. Моля, гласувайте. Close. Край. Carried. Приема се. Vote on deleting education Гласуваме за заличаването на образованието. Гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуване за заличаване на занятие, occupation. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме заличаването на IP адрес. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Компромисът по член 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5.1.2. Моля, гласувайте. Простанете гласуването. Отваря се. Компромисът по член 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисен вариант по член 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисен вариант по член 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 24. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате. Приема се компромиса по член 25. Е начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се компромисът по членове 26 и 26а. Начало на гласуването. Край на гласуването. Колеги, моля за внимание. Някои не гласуват. Ако не искате да гласувате, няма проблем, но... Да, ще бъде край на, за... на гласуването. Край. Знам, че е тегаво, но ще ви помоля да гласувате. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 27. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 28. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромисът по член 29 и 29а. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате. Приема се. Изменение 758. 758. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромиса по член 30. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромисния вариант по член 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисен вариант по член 33. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисът по член 34. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромисът по член 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисния вариант по член 37. Моля, гласувайте. Проустановете гласуването. Приема се. Компромиса по член 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 875. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отваря се. Компромиса по член 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисният вариант по член 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 42. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате, ако обичате. Приема се. Компромисния вариант по член 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисния вариант по член 44. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисния вариант по член 45. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисния вариант по член 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 48. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 49. Моля, гласувайте. Проустановете гласуването. Приема се. Компромисът по член 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисния вариант по член 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 52а. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се Компромисът по член 53. Начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се. Компромисът по член 54. Начало. Извинявайте. По 53А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 55. Начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се. Компромисът по член 56. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате. Приема се компромиса по член 57. Начало на гласуването. Стоп на гласуването. Приема се компромиса по член 58. Начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се компромиса по член 59. Моля, гласувайте. Току-що дадох възможност за гласуване, колеги. По член 59, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 61. Начало на гласуването. Простанете гласуването. Приема се. Компромисът по член 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисът по член 63. Начало на гласуването. Моля, спрете да гласувате. Приема се. Компромисът по член 64. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се компромисът по член 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисът по член 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът е по член 67. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 1037. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисът по член 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 73. Моля, гласувайте. Ако обичате, спрете да гласувате. Приема се. Компромисът по член 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисът по член 75. Начало на гласуването. Проустановете гласуването. Приема се компромисът по член 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 81. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромиса по член 82 плюс анекса. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точките от примбила, позоваванията, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1.6.3 Не си въобразявайте, че ще ви кажа страница. Изменение 163 Давам ви време да си го потърсите. Всички ли го намериха? Ще се държа така, докато всички го намерят. Изменение 163. Край на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването отвърля се. Изменение 177. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме текста с измененията. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 гласа за 12 против 2 въздържали се. А сега гласуваме решението за преговорите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 39 за, 13 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. останете по местата си още едно гласуване. Доклада на госпожа Хамес и Тереза Хименес за наркотиците. Рамковото решение за санкциите за незаконния трафик на наркотици. Тереса и Сирил. Тереза, искате ли да вземете думата преди да започнем? Ако обичате, запазете мълчание. Ще гласуваме последно този документ. Няма изменения. Окончателното гласуване е поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50 за, 4 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Благодаря. Um, Уважаеми колеги, ще ви помоля да вземете отново местата си. Продължаваме с точка 7. Знам, че всички имат известни ограничения във времето, така че би било много полезно, ако можем да започнем. Ще ви помоля отново да вземете местата си, ако ще присъствате на тази точка. Точка 7 е представяне от страна на комисар Кинг тази презентация ще е свързана с пакета за борба с тероризма, одобрен от колегиума на комисарите на 18 октомври. Голяма част от вас вероятно сте виждали а, вече презентацията. Това е пакета с а, антитерористични мерки, в рамките на които а, държавите членки трябва да а, от спрат достъпа до а, средствата, използвани от терористите като опасни вещества и а, терористично финансиране а, и също така да се защити достъпа до обществени места. Голяма част от вас са наясно с това предложение, но днес ще имаме възможност да направим анализ на презентацията на комисаря. Бих искал също така само да споменая, че сред нас са и колеги от Комисията по борба с тероризма, както и госпожа Гризбек, която също е член на тази комисия. Исках просто да спомена, че тези колеги са сред нас тук днес. Разбира се, това е съвсем вреда на нещата. И съм сигурен, че това много ще помогне. За нас е чест, че комисар Кинг е с нас тук днес, за да ни разкаже малко по-подробно за тази презентация. Другия важен момент е да чуем от него по-подробна информация за споразумението между Европейския съюз и Канада. На 26 юли 2017 година съдът взе решение, че предвиденото споразумение с Канада по отношение на резервационните данни за пътниците няма да може да се осъществи. комисията ли бе писа на председателя с няколко въпроса това решение на съда. Така че сега бих искал да дам думата на комисаря да ни а, разкаже по тези две точки. Що се касае до времевата рамка, горе-долу към 10 явно трябва да приключим. Очевидно ще има много въпроси. Разбира се, а, въпросите а, ще дойдат от а, добре информирани колеги, разбира се. Извинявайте, посланник, а, ще, ще ще чуем няколко думи и от госпожа посланника. Да я приветстваме. Нека първо изслушаме комисар Кинг. Комисар Кинг, имате думата. Заповядайте. Благодаря, благодаря за отправената покана, господин председател. Уважаеми а, евродепутати, мисля, че а, е изключително важно това, че успяхме да се съберем в този състав, за да максимално рано, за да можем да обсъдим пакета от мерки, приети вчера от колегиума на комисарите. Благодаря за това, че отделихте време за тази дискусия тази сутрин. Извинявам се предварително, че ще трябва да си тръгна някъде около 10 часа, а, за да а, отида на летището, да си хвана полета за заседанието на Г7 където също така ще имаме възможност да срещнем и с делегациите на Штатите и Канада. Както споменахте и вие, мерките включени в този пакет възнамеряват да изградят нашата устойчивост и да се ограничи достъпът на терористи до средствата, които използват за осъществяването на нападенията си. Също така да се засили международното сътрудничество посредством надграждане на мерки, кои, върху мерки, които вече сме предприемали в последно време и последните няколко години. А, взехме повод и от а, наскорошните атаки, тези, които се осъществиха през лятото на тази година. Тези нападения отново а, показаха, че терористичната заплаха си остава съвсем реална. Многократно съм казвал и ще повторя, че няма как да спрем всички нападения, няма как да ви обещаем такова нещо, няма как да иска да бъде сведен до нула, но това, което можем да направим е в все по-голяма степен да ограничаваме възможността на терористите да действат. Освен това, можем да реагираме и да се адаптираме а, в сравнение с начина по който те променят начина си на действие. Виждаме а, така тенденция за нискотехнологичен тероризъм. А, последното нападение а, бе, беше копирано в а, Берлин, Барселона, Стокхолм. В съответствие с а, призивите на Даеш, Нападенията се осъществяват на места, където се събират граждани, като например концертни зали и въобще места, където се организират всякакви публични събития. Срещам съм се с кмети, кметове, извинете, в много градове а, срещнах се с тях и в Ница, като там публикуваха декларация за по-засилена защита на обществено достъпните места. Затова вчера дадохме началото на план за действие, чрез който да се осигури по-високата защита на такива а, обществено достъпни места. Разбира се, има различни решения, а, които могат да, при, да, да бъдат приложени. Част от тях са чисто физически, препятствия, бариери, а, които сами по себе си също са доста нискотехнологични решения. Но а, тяхната, тяхното инсталиране а, струва съответните средства. Националните, но по-конкретно местните власти заявиха, че искат подкрепа в тази посока. Така че а, 18, и 5 милиона евро а, тази година ще, бъде, а, ще бъдат отделени от фондовете за сигурност, а до година от около, ще бъдат отделени около 100 милиона евро а, от фондовете за регионално развитие за тази линия. Същевременно а, искаме да засилим сътрудничеството, за да може да се обменя добри практики между различните а, власти, като паралелно с това искаме да засилим и сътрудничеството между обществените власти и частния сектор. Обновихме и а, нашия план за действие а, за борба с химически, биологически и ядрени рискове. А, това беше в резултат и на а, разузнавателна информация, а, въпреки че към момента а, рискът от такова нападение се оценява като нисък, ние при всички положения трябва да бъдем подготвени и да се уверим, че терористите няма да а, получат достъп до подобен тъп, тип а, материали. Като а, засили капацитета си, Европейския съюз ще може да създаде една по-надежна рамка за борба с подобен тип проблеми. Мисля, че ако всички държави, така, ако успеем максимално да използваме ресурсите си, ще успеем да предоставим помощ на държавите членки. Експлозивите TATP, за съжаление, са все още така предпочитаното средство от Даеш. Знаем, че имаме регламент за ограничаване на прекурсорите на експозивни експлозивни вещества. Знаете, че определени вещества, като смесят в дадени количества, се стигат до получаването на този продукт. А, решихме обаче да вземем незабавна стъпка за подсилването на изпълнението на, на вече съществуващият а, регламент, всички държави членки максимално бързо и по най-ефективен начин трябва да а, започнат максималното спазване на разписаните в него условия. Същевременно с това трябва да се направи и проверка, за да а, успеем да отговорим на настоящото ниво на заплаха. Освен да се опитваме да предотвратим достъпа им до а, вещества, с които могат да се направят а, експлозиви, ние се опитваме да им попречим и по друг начин. Виждаме, че все още използват начини за комуникация, включително и криптирани такива. А, така че а, предлагаме една чисто практически насочена стъпка в тази посока. Това го правим в опит да а, участваме в по-широкия дебат, свързан с криптирането. Знаете какво е моето мнение по въпроса. Криптирането е ключов елемент за нашата сигурност. Знаете, че имаме наскоро предложен пакет за, по темата киберсигурност. Позицията на комисията беше много ясно, а именно, е, много ясна, а именно, че не насърчаваме по никакъв начин оставането на а, задни вратички. А, има практически неща, които могат да бъдат направени, за да можем да се справим с а, а, ситуацията, така че криптирането да може да ни помогне при борбата с тероризма. Ако се изземе дадено средство, телефон или компютър в а, контекста на такова разследване, някои държави членки са по-добре оборудвани от чисто техническа гледна точка, за да се опитат да извлекат необходимата информация от други държави членки. А, в такава ситуация никоя държава членка не трябва да бъде изостанала в този смисъл. Така че искаме да споделим добрите практики, техническите експертни познания, които съществуват между държавите членки, за да можем да подсилим капацитета и знанието, което имаме, включително и в Европол. Знаете, че това е основната агенция, която подкрепя дейността на държавите членки в подобни обстоятелства. В рамките на този пакет сме предложили дейности и за предотвратяване на финансирането на тероризма. Плана за действие от 2016 е почти напълно изпълнен. Има още някои стъпки, които трябва да се направят, но тъй или иначе отбелязваме напредък. Една от сферите, в които мисля, че е, ще трябва да предприемем допълнителни действия е, е трансграничното финансиране. Това е въпрос, който държавите членки а, посочват като проблемен, в смисъл, че няма обмен, обмен на финансова информация. А, държавите членки трябва да могат да установяват данни за съответните финансови транзакции а, за под подозрян в тероризъм, ако такива а, са налични в друга държава членка. Трябва да обърнем внимание и на въз, важността на проблема с радикализацията. Както добре знаете, създадена беше група на високо ниво за борба с радикализацията в рамките на комисията, като има представители на тази комисия, разбира се, и на други комисии на парламента. Идеята е да се работи за увеличаване на усилията за борба с радикализацията. Интернет е и все още си а, била и все още си остава основният инструмент, чрез който Даеш разпространява своята пропаганда. Паралелно с това, това е и платформа за Даеш е, да наема, да набира по-точно нови, ам, нови членове за дейността си. Г7, Г20 призоваха да се действа за борба с това. Именно в тази връзка ние ам, ние така отвоихме усилията си, по-конкретно във връзка с събитието на 6 декември, за да можем да си съдействаме с големите а, играчи, но също така и с по-малки платформи, защото не може да се а, работи само с големите играчи. Е, в момента работим с повече от 50 отделни платформи в тази рамка. Надявам се, че ще успеем да поддържаме този напредък, включително и по отношение на автоматизираните средства, които да могат много бързо да свалят от а, интернет или да предотвратят качването на подобен тип материали. А, това ще се установява, а, ще се осъществява, извинете, възоснова на проведените до сега преговори. А, ще оценим какъв е направеният напредък в началото на следващата година и ако не успеем да установ... ако не установим, че всъщност напредваме достатъчно бързо, ще разгледаме и други варианти за законодателство. Паралелно с това а, искаме да чуем гласът на гражданските организации и на други а, организации, които като цяло а, споделят послания, които са свързани с борбата с тази радикализация. Категорично това е начин за спечелване на сърцата и умовете на хората и за отклоняване от идеята за насилие. През ноември направихме предложения във, връзките, във връзка с програмата за оправомощяване на гражданското общество. Последният стълб от пакета е свързан с международното сътрудничество. Това е въпрос от ключово значение предвид глобалното същество на въпроса, пред който сме изправени. Европейската конвенция за предотвратяване на терористичните дейности от октомври 2015 година. Знаем, че тази конвенция е ратифицирана от 23 държави членки и съдържа допълнителен протокол. В този протокол се е записано, че обмена на информация трябва да е по-улеснен. Същото въжи и за информацията във връзка с терористичните бойци. Ратификацията на Конвенцията на ООН също така ще бъде а, стъпка напред за подкрепяне на борбата с а, тероризма. Комисията би искала да призове държавите членки да продължат с а, процеса на ратификация. А, за да препоръчали сме на съвета да отвори отново преговорите с Ливан, Марокко, Египет, Турция и други държави в тази посока. Не мога да предвиждам изобщо а, кои са, колко лесни ще бъдат тези преговори. Част от тях вероятно ще бъдат а, много сложни, а, но считам, че трябва поне да се опитаме да се изправим лице в лице с а, а, с типа сътрудничество, което имаме с тези държави. Държави, които сами по себе си имат свои предизвикателства, свързани с а, наличието на бойци на Даеш, например, на тяхна територия и в близост. Мин, а, вчера комисията направи предложение към съвета да а, даде зелена светлина за а, преразгледаното споразумение с Канада за резервационните данни за пътниците, нещо, което знам, че този, тази комисия проследява отблизо. Както знаете, а, има становище на съда от края на юли, в което се казва, че в настоящата си форма това споразумение не може да бъде подписано, защото част от разпоредбите в него в момента се считат, че са в нарушение на правата и стандартите в Европейския съюз. Знаем, че ние трябва да защитаваме тези стандарти, но същевременно знаем, че инструментите, свързани с резервационните данни за пътници, са инструмент, който е много важен за борбата с тероризма. Така че, след като съвета одобри това предложение, ще подновим преговорите с Канада, за да можем да, да приведем това споразумение в съответствие с всички изисквания на Европейския съд, за да можем да продължим работата по него. Тази комисия проследява темата от дълго време насам. Изпратили сте ни и набор от въпроси, като ние сме предоставили отговор, направихме го вчера. Този отговор а, се, е свързан с а, настоящата ни позиция по въпроса. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на въпросите, които имате по темата. Напредъка при а, борбата с Даеш в Иран и в Ирак, извинете, и в Сирия а, са новини, които са наистина чудесни. Ако те обаче загубят а, своята крепост в така наречения халифат, ние не можем просто да очакваме, че тази заплаха ще изчезне от само себе си. Даеш непрекъснато търси нови начини, по, който, по които да действа, по които да разпространяват своята пропаганда и да водят тяхната битка, както те наричат, а, срещу нашите ценности и начинът ни на живот. Ние трябва да бъдем готови да отговорим на това предизвикателство. Пакета и предложенията, които приехме вчера, са част от отговора, който което можем да предоставим. Разбира се, няма да решат всички проблеми, но се надявам, че ще дадат положителен принос е, за действията на ниво Европейски съюз, а също така и на а, ниво държави членки, които работят а, и се борят на първа линия с тези заплахи. Благодаря. Благодаря, комисар Кинг. За съжаление, господин а, Мураш трябваше да напусне залата. Така че не се изненадвайте, аз съм на негово място и ще го заместя. Сега давам думата на координаторите за началото на дебата. Ще чуем всички групи и започваме с НП. Заповядайте, имате думата. Yes, thank you. Thank you very much. Благодаря. Извинявам се от името на Роберта, която трябваше да бъде тук. Благодаря ви за това представяне по мерките срещу тероризма. Много а, полезно ни а, мерки изглежда, че сме приели дано да проработят, колкото до споразумението между Канада и Европейския съюз за резервационните данни. Няколко въпроса. Имате ли а, представа в а, времето, как очаквате да се развият нещата според вас? Колко време ще е необходимо, а, за да протекат новите преговори с Канада? Каква е правната рамка, а, с която работим междувременно? Тъй като щом такът нови а, преговори, това означава, че старото споразумение все още е в сила. А, има хора, които пътуват а, между Европейския съюз и Канада. Какво се случва с а, техните данни? И а, още нещо. А, вие сте а, великобританец. Какво се случва, ако няма сделка? Ако Канада каже, ами съжаляваме, а, господа от Европейския съюз и госпожи, няма а, какво повече да ви дадем, каквото можахме, направихме. Как ще решим едно такова развитие на събитията? Как ще реагираме? Благодаря. Благодаря, господин Цепел от, господа Цепел от Социалистите и Демократи. Благодаря и аз на господин комисаря за това, че ни уважи въпреки че а, е толкова заед и продължава все пак да успява да ни посети. Ще се съсредоточа върху съдебното решение а, по отношение на споразумението между Канада и Европейския съюз. Какво правим, ако Канада каже, ние имаме собствени стандарти и не искаме да ги а, променим? А, ние също имаме стандарти, можем и ние да настояваме. За мен единствения вариант е а, да се постигнат някакви съвместни крачки, но това не означава, че Европейския съюз трябва да отстъпва от собствените си стандарти. Господин Кинка спомена и а, отговори в а, а, отговор на наши въпроси, но мисля, че те бяха доста неопределени. Например, когато става дума за резервационните данни и споразумението с Австралия, Знаете, че 7 години има а, до а, края и ако искаме да го спрем, трябва да го направим 2018. Ако а, не го направим, то ще въжи за още 7 години. Тоест, ако ще правим промени, трябва да ги оповестим сега. Трябва да предоговаряме сега. В противен случай, а, ако продължим да анализираме трябва ли нещо да се направим, изпускаме момента и едно а, потенциално а, неправомерно споразумение ще остане в сила. Какъв е, а, каква е времената, а, времевата рамка според вас, ако искаме да направим промени и как трябва да стане това? Защото ако ще променяме споразумението с Австралия, може би трябва да започнем своевременно. Още един въпрос. Вие смятате, че държавите членки имат задължения а, по силата на директивата и те си остават в сила. Но ако сравним текста на UPNR с а, споразумението с Канада, особено по отношение на срока на задържане, според мен има причина да се промени текста. Какво означава това конкретно? И последно, какви са възможните последствия от други правни а, решения, като например системата за влизане и излизане. Правните служби, казахте вие, са потвърдили, че решението на съда няма директно влияние, не оказва пряк ефект върху нея, но аз виждам потенциал за такъв. Така че, какво ще се случи. Ако спазваме принципите на по-добро законотворчество, трябва а, да отговорим на тези въпроси, които все още стават висящи. Благодаря. Um, any... Благодаря. От Екаре има ли някой, който желая да зададе въпрос? Не. Тогава Ауде. Мерси, президент, мерси. Натали Гризбек, благодаря господин председател, благодаря на комисаря. На свой ред искам да ви поздравя за информацията, която ни дадохте за целият набор от отговори, които получихме във връзка с пакета за борба срещу тероризма, който представихте вчера. Само да ви кажа, че нашите съграждани очакват е, отговор, действие на Европейския съюз в сферата на вътрешната сигурност. Докато представихте вашия план, искам да кажа, че вчера имаше проучване на Евробарометър, според което тероризма е първото предизвикателство за европейските граждани – Това е което сочи статистиката и мисля, че тенденциите се потвърждава, що се отнася до сигурността и борбата срещу тероризма. Що се отнася до мнението на европейските граждани, също и в европейски план. Ето защо приветствам вашето експозе, защото тази заплаха е постоянна, тя се развива непрекъснато, тероризмът не познава граници, политиката не трябва също да познава граници. и не могат да се приемат само национални мерки. Ние трябва, заедно трябва да се нагърбим с съответните задължения. Пакета включва 80 а, страници, е, по които имам няколко малки въпроса. На първо място приветствам и идеята за опазване на, публич... на обществените места и действията на държавите членки. Не само Франция като държава, но и градовете се отнасят с интерес към този план за обществените места, за спортни, културни прояви. Мисля, че трябва информационна кампания за всички фактори, които имат отношение към осигуряването на подобна защита. И малко по-деликатен въпрос, но това не е въпрос клопка. Питам се, как предвиждате да превърнете гражданите в активна страна по отношение на сигурността, без, както може да се окаже в някои страни, като моята в миналото, без да се изпадне в една система за анонимни сигнали, за доноси. Как смятате да въвлечете гражданите, да ги приобщите към тази идея за обща сигурност, за да се, огори, да се осигури индивидуалната сигурност? Това е труден, но много важен въпрос, тъй като представлява основно притеснение. 11-я доклад за напредъка включва съответните мерки и се радвам, че тук се обявява и създаването на Европейска мрежа за оперативни данни. Ще се осъществи връзка между отделните държави и членки, но как предвиждате да се реализира идеята за звеното или агенцията, което се предвижда, което ще осигурява обществена сигурност и борба срещу тероризма. И накрая, засилено сътрудничество с Европейската прокуратура. Искам тя да получи компетентни правомощия за тежките престъпления, свързани с тероризма. Благодаря. Не виждам никой от Гуе. Джудица Арджентини от Зелените има думата. Благодаря. Въпросите с резервационните данни в Европейския съюз а, и а, споразумението между Канада и Европейския съюз ще оставя на вас, господин председател, тъй като вие сте по-компетентен. Господин Кинг, виждаме, че Даеш бива изтикан от териториите, където присъства. В последните няколко месеца по-скоро наблюдаваме а, чужестранни бойци или а, такива, които сме отгледали на местна а, почва, мъже, жени, деца, родени тук, които се опитват да се върнат. Виждаме също така че се а, завръщат джихадисти в Европейския съюз. Каква е вашата политика в, в отговор на това, която а, би могла да а, ангажира 28-те държави членки? Какво сътрудничество да разработим? Според мен, а, в нашата страна, а, ако един човек има двойно гражданство, а, има идеи да се отнема гражданството, а, на нашата страна, което за мен не е добра идея, защото това означава, че а, това отваря вратата към повече проблеми. Други страни смятат, че джихадистите трябва да бъдат дадени под съд, дадени, хвърлени в затвора, след това реинтегрирани в обществото. Изобщо това са много различни подходи към хората, които се завръщат след като са били част от Даеш. Какви политики смятате вие, че а, трябва да разработим, за да се справим с тази заплаха, с тази тенденция. Все пак това са нашите собствени граждани. Благодаря. Кристина Вимберг от Европа на преката демокрация и свободата. Благодаря, комисар Кинг, за вашето представяне. Днес ще говоря на шведски. По отношение на резервационните данни, за мен това е много добра възможност да се обменя информация а, относно заплахата, а, която касае летящи пътници. Въобще пътуващите. Но вие споменахте, че могат да се а, отделят до 100 милиона за сигурност на обществени места. Много хубаво. Обаче нека да погледнем какви са причините. В Швеция също имаше терористична атака по-рано тази година. Това беше а, случай на а, терорист, който действаше самостоятелно. В нашата страна има много хора, които а, нямат убежище, нямат гражданство, а, живеят а, така, че представляват заплаха за другите и а, рискуват да вдигнат процента на радикализация. Колкото до обмена на информация, в Швеция има няколко стотин души в болница, които са а, травматизирани. Много хора а, често стават а, жертва на а, тези атаки, а в същото време полицията не е в състояние да се справи с тях и с жертвите. Няма а, обучени хора. Рисковете продължават да съществуват. Не знам какво се случва в други държави, но а, хората, които имат двойно гражданство и провеждат такива атаки, би трябвало да бъдат лишени от европейското си гражданство, защото ние сме длъжни да защитим най-напред нашите собствени граждани и нашите държави и след това а, другите. Така че смятам, че повече, по-засилен обмен на информация ще ни помогне. Продължаваме, като дадем думата на останалите колеги. Госпожа Винфелд, моля вдигнете ръка, ако искате и вие да се изкажете. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук и за това, което ни съобщихте. Един въпрос по принцип за борбата срещу тероризма и един въпрос за споразумението с Канада. Какъв е моят въпрос? Съгласна съм, че е необходимо по-голямо сътрудничество, да се споделя информация и така нататък. Какво правим обаче, ако една държава, членка или повече, се смята от Европейската комисия за такава с, с зависима съдебна система? система, при която съществуват проблеми. Как се справяме с това? Не сътрудничим с такава държава или работим с съдебна власт, която се смята за по някакъв начин зависима? По отношението с Канада. получихме отговор днес на един наш въпрос, който беше доста непълен. В този отговор става дума за анализ на ситуацията решението излезе на 27 юли. Около 3 месеца минаха от тогава. Не е нужно а, да си гений, за да видиш, че е проблем действително има не само в споразумението с Канада, но и с Австралия и въобще а, с нашите вътрешни разпоредби. Защо има цяла армия прависти, която работи за нас и пак 3 месеца няма решение по въпроса и няма заключение? Господин Тимерманс цитира а, правната рамка. Според него тя е а, солидна, на базата на която е изградено споразумението а, с Канада. Сигурна съм обаче, че в някакъв момент в, спора това ще бъде, в съда това ще бъде успорено. И а, съм убедена, че комисията няма да спечели. По отношение на директивата за резервационните данни, Дори и а, двустранните ни а, споразумения а, не отговарят на изискванията на съда. Как тогава а, да бъдем адекватни? Същ... Дали съществуващата а, директива в Европейския съюз за резервационните данни отговаря на а, изискванията на съда? Отговорът е, а, ами трябва да се подкрепя прилагането и това не значи нищо. Не става ясно дали според комисията директивата отговаря на тези изисквания. Просто нямаме отговор по този въпрос. По а, отношение на ефекта върху а, с, а, споразуменията с Австралия и с Канада, а, 2018 а, така се случва, че идва 7 годишния автоматичен преглед, но а, дори и това да не се случваше, така или иначе според мен ще, да се наложи да променим тези споразумения, защото е а, кристално ясно, че поне по отношение а, на САЩ, а, там няма а, съответствие и това вече е ясно. За Австралия е малко по-неясен случай. И накрая, знаете, че аз поисках достъп до документи, свързани с контактите на Европейската комисия с най-различни фирми, ангажирани в прилагането или заинтересувани да прилагат разпоредбите за резервационните данни. Тече комуникация с една компания, която се казва IBM. Тя очевидно има голям интерес да се приеме директивата за резервационните данни в Европейския съюз. Те буквално чакат, за да си подпишат договора. В имейлите а, има информация, която все още а, не е публично достояние от страна на комисията. Мога ли да а, задам следния въпрос? Защо не пропуснем цялата процедура? И защо не ни кажете просто, склонен ли сте да разкриете тази информация, за да знаем какви имейли са се разменяли и каква комуникация притича в контекста на тази директива? Благодаря. Um, uh, Благодаря. още няколко въпроса след това. ще чуем отговорите на комисаря и въпроси от колегите. Благодаря, господин председател. Господин Джулиан Кинг, радваме се да ви видим отново. Факта, че сте тук, означава, че действително сте посветен на а, каузата, за която се борите. Благодаря ви, че ни представихте мерките а, от пакета за борбата срещу тероризма Моята колега, госпожа Грисберг, засегна доста от темите, които а, вие засегнахте, както и нуждата от мерки срещу тероризма. Аз ще се съръточа върху три основни момента, за които ми се щете да ни кажете повече. А, Париж, а, Батаклан и така нататък. Това бяха някои от първите терористични атаки. След това имаше още, а, включително и напоследък виждаме, че се променя начина по който действат а, терористите и сега трябва да се, се акцентира върху превенцията, върху предотвратяването на действия от тяхна страна. Вие предлагате да се заделят още средства – за борба срещу тероризм, особено а, а, в интернет средата. Разбира се, там се разменя голямо количество съобщения и трябва да се постараем да им попречим за в бъдеще. Трябва да видим как може да се случи това. Става дума за криптирането и е, декриптирането. Това наистина ще е ключов етап от е, предотвратяването и разследването на терористични атаки. Така че е, трябва да ангажираме и съдебните власти и правоприлагащите отговори, защото те срещат големи затруднения да разследват, особено когато става дума за чужди юрисдикции за трети страни извън Европейския съюз. криптирането ще бъде а, нещо, което все повече ще се използва, така че какви мерки предлага комисията, за да а, направи достъпа до информация от трети страни по-лесна за нашите правоприлагащи и правораздавателни отговори, а, органи, пощавайте. Как ще бъдат ангажирани също така а, частния сектор, за да а, а, помогнат при обмена на информация? преди няколко дни посетих Европол и видях, че там работят с много напреднали и много високи технологии по криптирането. Стана дума за обмен на най-добри практики. Въпросът ми е следния. Как комисията може най-добре да се възползва от това, което правят Европол? Когато става дума за криптиране, е ясно, че трябва да се работи с много скъпи и а, нови технологии, за да може да се реагира. Такова съоръжение, такова оборудване не се а, намира лесно, нито е ефтино. Пак питам какво, какви са намеренията на комисията в това отношение. И накрая още нещо, което също е много важно – радикализацията – също на, бих искала да а, поговорите малко повече по този въпрос. Какво смята да прави комисията а, за в бъдеще, за да се справи с радикализацията? И в частност в затворите. Благодаря. Uh, Благодаря. Госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Сър Джулиан, имам следния въпрос. Във връзка с казаното от госпожа Каничи, що се отнася до служителите на Европол, там се предприемат много малко крачки напред. Мисля, че трябва да се засили напредъка с оглед на задачите, които трябва да извършват в 28 държави, би било добре да се получават повече отговори, и то писмени отговори, не само веднъж или два пъти в годината. Трябва да получим отговори по-често от съвета за контрол. Но не мисля, че Европол има достатъчно служители. Те няма достатъчно персонал да се вършат даже обичайната работа. Така че това е много сериозен въпрос. Трябва да се осигури необходимото кадрово обезпечаване, тъй като това ще ускори темповете на работа. Така Европол ще може да изпълнява задачите, които са му възложени. Центъра за борба с тероризма, за борба с радикализацията една от дейностите на Европол. И принципно винаги има остър недостиг на служители, който пречи на Европол да използва пълния си потенциал, за да подпомага държавите членки? Това е първият въпрос. На второ място. В момента сме изправени пред следния проблем. Турция изпраща данни на Интерпол за отделни лица, вследствие на тяхната собствена своеобразна дефиниция на понятието тероризъм. Това са лица, които са описани като терористи в Испания или на други места, само защото не споделят мнението на господин Ердоган. Независимо дали ми харесват хората или не, мисля, че дефиницията на понятието тероризъм трябва да бъде установена от Интерпол да не може човек да описва граждани от друга държава като терористи само защото тълкува изопачено това понятие. Това е проблем, с който трябва да се заемем. Ние се нуждаем от единно определение на понятието тероризъм в Интерпол. Хубаво е Интерпол да разполага с такава дефиниция. И накрая на последно място – обществените места, за които ще се осигури финансиране. Може ли да получим подпомагане след оценка на риска? От т.е. когато има оценка на риска на службите за сигурност, която гласи, че има евентуален риск, но той не е непосредствен или голям за съответните обществени места. Мисля, че на някои места могат да се приложат по-умерени мерки за предотвратяване на подобни дейности и за подпомагане на работата на полицейските служители. Uh, Благодаря. Бергит Зипе, още веднъж. Пропуснах един въпрос относно служителите на Европол. Съгласен съм с това, което се казва, но мисля, че проблема се корени още в държавите ни членки. Много от нашите полицейски служби изпитват недостиг на персонал. Понякога липсва и качествено оборудване. Така че проблема няма да се реши само с повече пари. На национално равнище трябва да осигурим квалифицирани служители. Същото въжи и за Европол. И иначе пропуснах нещо за криптираните данни. Радвам се, че междувременно всички казват, че всички криптирани данни са важни. Хубаво. Само, че малко ме притеснява израза. Не искаме да имаме така наречените задни въртички в системата. Това означава, че ще имаме несистемни задни вратички. Не искам да навлизам в подробности, но някой спомена, че може би трябва да сътрудничим с частния сектор, да намерим средства в сериозните случаи, да получим достъп до криптирана информация. Ако ще се нуждаем от помощта на частния сектор, на частни експерти, това не означава ли, че тази така наречена задна вратичка ще, няма да се използва само от властите със съответните гаранции и условия, а ще се използва и от частния сектор. Тоест, криптирането ще се обесмисли дори и тогава, когато ще е полезно. Така че имате ли някакъв отговор на този въпрос? Благодаря преди да дам думата на представителите на представителството на съвета. Само искам да повторя думите на докладчика за споразумението за резервационните данни на пътниците относно отражението върху останалите споразумения и директивата на Европейския съюз за резервационните данни. Въпросът е има ли подход, е, възможности за по-целенасочени мерки за задържане на данни? Спрямо тези, които са обсъждани през последните 10-15 години. С това давам думата на председателството. А вие трябва да тръгвате. Тогава вие сте първи, след това председателството на съвета, ако не възразява. Господин Кинг, извинявам се. Но не искам да остана накрая само с две минути. Може би няма да отговоря на всички въпроси, но поне ще имам на разположение малко повече от две минути. Приветствам вниманието, което отдавате на всички тези въпроси. Не мисля, че ще мога да се спра на всички за момента. Оставам на ваше разположение, за да работим допълнително по тези въпроси. Високо ценя сътрудничеството тук и в специалната комисия. Макар и не винаги да бъдем на 100% съгласни, мисля, че водиме конструктивна дискусия по тези въпроси, което много ценя. Ние предприемаме поредица от мерки, за които редица от вас говориха за обществените места, взривните вещества, криптираните данни, финансирането на тероризма, които доразвиват работата, която вече е факт за хармонизиране на стандартите между държавите членки, работа по тези въпроси на външните граници, обмена на информация, оперативни данни и осигуряване на необходимото оборудване на агенциите, за да могат да подпомагат държавите членки. Няма нито един елемент от цялата тази матрица, който да е достатъчен, за да решим тази заплаха. Но взети заедно, тези мерки като цяло взаимно се допълват и могат да помогнат органите на държавите членки, които са на фронтовата линия. Това е подхода, който следваме спрямо тези тежки въпроси. Съгласен съм с госпожа Грисберг, че това е сериозен обществен проблем и трябва да направим всичко възможно, за да го решим. Работата, която вършим по контрола на информация на външните граници, хората, които влизат и излизат от нашето общо пространство, обмена на информация, неговото осигуряване – участие касае а, домашния тероризъм, за който спомена президента Макрон вчера. Но, също така и както напомня госпожа Сарджентини, това се дължи и на факта, че ИДИЛ запазва нивото на активност, разширява обхвата на дейността си от базите, от Сирак и Сирия. Вчера обсъдихме в колегиума непрекъснатото предизвикателство и риска от връщането на чуждестранни бойци. Това е тема, която заслужава допълнително внимание, но ние си даваме сметка, че това е заплаха за сигурността в държавите членки, но и за много от нашите съседи, партньори. Защото някои ще се преместят и ще се опитат да изнесат своята борба там, на друго място. И това друго място много част е включва нашите съседи. Така че трябва да работим по спазването на ясни стандарти и тясно сътрудничество с нашите страни партньори, когато се измества заплахата. Що се отнася до проблемите със сигурността, те са свързани и с социални предизвикателства, за които спомена госпожа Викберг. Било то социалните служби или други органи на социалната система – Нуждаем се от по-задълбочена дискусия по въпроса какви мерки ще направим с а, тези, които не са бойци и се връщат. За бойците мисля, че има консенсус. За тя, с тях ще се заеме съдебната система, ако са извършили престъпления. Но тези, които не са се били, жените и децата, представляват друго предизвикателство. Социалната реинтеграция и дерадикализацията и често казано, все още не сме започнали задълбочена дискусия по въпроса, така че съвсем основателно го повдигате, съвсем основателно маркирате това предизвикателство. Ще продължим работата по борбата с радикализацията по интернет, за които спомена колегата Заници. Това е един от основните въпроси, които ще се разгледа министерската среща на Г7 в Италия. Свързан с това въпрос е борбата с криптираните данни. Защото, както току-що бе казано, тук не става въпрос само за правилното съотношение и контрола при конфискувани устройства. Въпросите, които зададохте, заслужават по-задълбочено обсъждане, но тук става въпрос за практическо подпомагане на правоприлагащите органи при предприемането на мерки спрямо конфискувани устройства при строго определени условия. Когато тече разследване за тероризъм или престъпление, но също така достъп до информация в облака или в друга юрисдикция. Този въпрос ще бъде обхванат в набора от предложения в началото на едната година за засилване на нашите усилия по отношение на електронните доказателства. По въпроса за подпомагането на агенциите и кадровата обезпеченост, за които спомена госпожа Холмайер, както знаете, аз съм сериозен привърженик на Европол. Той продължава да се разраства с вашата подкрепа осигурено финансиране за 86 допълнителни щатни бройки до година, включително и по въпроса за криптираните данни. Ако Европол се нуждае от допълнителни средства, ние ще обсъдим това. Няма да ограничаваме нашата подкрепа за този централен орган. По отношение на данните придобити с оперативни средства, за които спомена госпожа Грисберг и другите. Акцента върху, в нашия пакет е върху следващите практически стъпки, които трябва да предприемем. Да, дебата много често се политизира, както правилно отбелязахте. В някои случаи даже е прекалено. Мисля, че има някои практически неща, по които всички може да се съгласим и да постигнем бързо напредък. Ние трябва да засилим използването на шенгенската информационна система. Трябва да насърчим държавите членки да приемат продължението. А именно, когато е някое лице свързано с тероризма, то трябва да се подаде сигнал в шенгенската информационна система. Аз съм силно изумен, че не всички разузнавателни служби в държавите членки имат достъп до Шенгенската информационна система. Това е странно. Трябва да насърчаваме връзката на подобни служби с ШИС. Това е практическа стъпка, която може да предприемем сега. Мисля, че трябва да се засили сътрудничеството между европейските служби. Трябва да видим как да се изгради връзка между съществуващото сътрудничество и правоприлагащите органи като черпим опит от държавите членки и като зачитаме и деликатните национални въпроси. Аз подкрепям идеята Европейската прокуратура да получи допълнителни правомощия в тази област. Хубаво е, че вече има 20 държави членки привлечени за идеята, трябва да продължаваме да надграждаме. Това бяха по въпросите не свързани с резервационните данни на пътниците. Сега, по тези резервационни данни, момент, още два въпроса останаха. Полша. Тече процедура, както знаете. В момента има активен диалог с господин Тимерманс по темата. Господин Тимерманс надява да бъде постигнат напредък в контекста на диалога, който предлага но междувременно ние трябва да запазим сътрудничество с полските органи по борба с заплахите, за които говорихме. В Варшава бях преди седмица, за да обсъдим практическите аспекти на сътрудничеството. По въпрос за Турция и Интерпол. Не става въпрос само за Турция. Има други проблеми, червени сигнали в Интерпол – ние не сме членове на Интерпол в строгия смисъл на думата, но водим активен диалог с тях, за да засилят вътрешните си процедури, защото иначе ще срещнат именно проблемите, за които споменахте. Дискусиите с тях ще продължат. А сега по въпроси, свързани с резервационните данни. Съжалявам, ако смятате, че се движим с бавни темпове. Не това е нашата идея. Опитваме се да решим въпросите изцяло дадохме първоначални отговори, защото най-малкото от уважение трябва да се отговори в писмен вид на вашите въпроси, преди да се срещнете с мен. Давам си сметка, че отговорите не обхващат абсолютно всички аспекти на вашите въпроси, а вие заслужавате отговори на всички повдигнати въпроси. Надявам се, че в хода на дискусията днес и при бъдещи дискусии ще се справим с това предизвикателство. В някои случаи не съм сигурен, че ще можем да ви дадем напълно задоволителни отговори, но поне ще се опитаме. Въпросите бяха зададени в различни форми, ще се опитам да им отговоря. Относно разгръщането на всичко във времето, госпожа Ледер в момента изготвяме мандат, надявам се той да бъде прият от нас. Ще се срещнем с канадците по време на среща на Г7 утре. Ние ги насърчаваме, пак ще ги насърчим да решат и въпроса с техния мандат, за да започнат преговорите колкото се може по-бързо. Искам те да напредват с възможно най-бързи темпове, защото макар и да твърдя, че съществуващото основание за прехвърляне на данни е правилно, вие може да не сте съгласни, но аз твърдя, че това е правилно. Съгласен съм при все това, че не трябва да буксуваме по това. Нуждаем се от споразумение. Всички трябва да запретнем ръкави и да се състави ново споразумение, което да е съобразено с определението на съда. Не мисля, че трябва да приемем сценарий, да, при който няма сделка. Не, трябва да намерим сделка. Няма такъв вариант да няма сделка. Относно непосредствения ефект върху други международни спогодби. Дискузията ще трябва да я продължим. Нашата позиция, нашият анализ е ясен. Другите споразумения с Австралия, САЩ и останалите, за които споменахте, остават в сила, докато не бъдат спредвременни, прекратени, изменени, заместени или обесилени. Това е нашата преценка. Вие ги споменахте. Запознатите с механизмите за удължаването на тези споразумения. Това е въпрос, който възниква. Трябва да се даде едногодишното предизвестие за следващото лято. Както знаете, спогодбите могат да бъдат и прекратявани. Има някои определени моменти в времето. Така че ние ще трябва да следим за всичко това, като отчитаме и факта, че разпоредбите в различните спогодби не са абсолютно едни и същи. Мисля, че това бе казано от някои от колегите. Относно отражението върху директивата за резервационните данни на Европейския съюз. Не е правилно, че не сме взели отношение. Аз съм обявил публично, че задълженията на държавите членки, които проистичат от директивата, няма да бъдат засегнати от определението на съда. Може да не сте съгладни с това, но не може да се каже, че не сме излезли с позиция. Това е нашата позиция. Смятаме, че различните правни положения на директивата на Европейския съюз, а именно събирането и прехвърлянето на резолюционни данни за целите на правоприлагането само и че тя не е свързана с международно споразумение, с споразумение между държавите членки включително и за пътуване в шенгенското пространство, я превръща в по-различен акт и инструмент, който крие различни въпроси, за които с удоволствие ще поговорим. Относно другите инструменти, ние сме направили първоначална оценка на въздействието и ефекта върху останалите инструменти, за които попитахте в въпросите. Поради най-различни причини, заради различния характер на инструментите, ние не виждаме да има някакъв пряк ефект. Днес нямаме време, според мен, за да проведем задълбочена дискусия по всички тези инструменти. С удоволствие ще я проведа по-късно с вас. Нашата позиция почива на следното. Отговора на съда в неговото определение визира конкретен правен акт, конкретна фактическа обстановка и констатациите в определението не могат да се прилагат автоматично и при други хипотези. Това въжи и за други решения на съда, които засягат конкретни случаи – Тоест, всяко действие трябва да е обект на обстойна дискусия с вас и да бъде разглеждано по-отделно от останалите. В този дух искаме да продължим нашата работа по тази тема, която е обект на много въпроси, на много внимание и също и по другите теми, за които споменахте. I really do have to go, I'm sorry, but I'm not trying to dodge the questions. We can come okay, Okay, So, uh, we thank you very much, uh, Благодарим на комисар Кинг. Наясно сме, че трябва да тръгнете вече. Сега бих искал да дам думата на председателството на съвета. А, виждам, че има въпрос. Ще помоля да е много, много кратък, след което минаваме към председателството на съвета. Do you want to come in now, shortly? I, yeah. Накратко, може би, да. Казвах на госпожа Гриспек че всичко това е изключително цинично. Това не е игра. Отношението, което демонстрира комисията в момента, е на презрение, както към съда, така и към гражданите. Комисията е тази, която трябва да спи спазва изпълнението на, на договорите. Не може да се пренася тежеста върху раменете на гражданите и непрекъснато да трябва да се ходи в съда и да се точат дела в продължение на години. Знаете много добре какво ще се случи, ако някой заведе дело по споразумението с щатите. Много добре знаете какво ще се случи. Да не се преструваме, да не си играем игрички, да казваме, да, споразумението е различно. Много добре знаете какво е то. Комисията е тази, в чието правомощие е да, завърш, да, да защитава интересите на европейските граждани. Не е приемливо европейските граждани да трябва да се обръщат към съда, за да могат да защитават своите собствени правила, права, извинете, защото са изоставени от Европейската комисия. Тук не става въпрос за диалог между нас. Сигурен съм, че, сигурна съм, че можем да постигнем съгласие. Не в това е въпроса. Въпросът се състои в това, че комисията е тази, която трябва да защитава интересите на гражданите и да спазва изпълнението на договорите. А комисията не прави това. Комисията не спазва спазва задълженията си. Съгласен съм, че това е задължението на комисията и съответно ние сме отговорни пред вас точно по това задължение. По никакъв начин не бих искал да демонстрирам нищо различно от уважение към тази комисия и към другите комисии, които разглеждат тези въпроси. И всъщност по този начин ще продължа да се отнасям към посещението си и а, разговорите по тези теми. Благодаря, благодарим на комисаря. Благодарим за това, че идвате на нашите заседания, за да обсъждаме заедно тези въпроси. Сега бих искала да дам, да, бих искала да дам думата на посланика ЕТЛ, която също да каже няколко думи по въпроса. Uh, uh, уважаеми господин председател, уважаеми а, евродепутати. Съветът беше поканен тук днес, за да сподели своето а, виждане по отношение на споразумението Европейски съюз Канада по отношение на обмена на рез, резервационни данни. Благодарим на комисар Кинг за предоставената информация и отговорите на въпросите. Не знам каква е добавената стойност в момента на приноса на съвета, поне не на този етап, но считам, че най- Важният въпрос, по който мога да изкажа някакво някакъв ангажимент в момента, е следния. Както и комисар Кинг каза, съвета получи мандат да поднови преговорите по споразумението. Председателството потвърждава още веднъж, че възнамеряваме да започнем работа по този въпрос максимално бързо. Работните групи ще започнат работа по това незабавно. Както каза и комисар Кинг, Надяваме се, че след като приключи нашия, надяваме се, бързо осъществим мандат, комисията ще може да приключи въпрос. Сега, що се касае до отправените въпроси, за да не губим време, ще споделя накратко какво мисля по това, което чухме. ще в някои от отговорите си ще трябва да повторя и позицията на комисията, която вече беше изразена. Що се касае до последствията от определението на съда по отношение на това споразумение, мога да кажа следното. Опасявам се, че тук трябва да се придържаме стрикно към правния подход. А, че това определение не е не се отнася до споразуменията с други държави. Те остават в сила до момента, в който бъдат обявени за невалидни или не бъдат предоговорени в съответните срокове. Същото въжи и за директивата на Европейския съюз за, за резервационните данни на пътниците. Това е принцип, който се поддържа и от Евро... Съда на Европейския съюз. Виждали сме го как се случва в няколко такива случаи, като съответно държавите членки са задължени да транспонират европейските директиви, както и международното законодателство, във вида в който те са прияти. Това е едно от наистина важните задължения, което държавите членки изпълняват в момента. Третото, което бих искала да посоча е свързано с възможните последствия за работата, която извършваме в момента с вас по други законодателни досиета. В момента политическото споразумение по отношение на системата за влизане и излизане представлява голям интерес. Правните служби и на трите институции трябва да работят съвместно по въпроса според тях формулировката в текста за системата за влизане и излизане отговаря на критериите, които са постановени от съда. Естонското председателство подкрепя напълно позицията на трите правни служби в съвместната им работа, в която е посочено, че целта на проекто регламента за системата за влизане и излизане е различна от тази, която е посочена в споразумението за резервационни данни с Канада. Тук информацията в предвидения проекторегламент по никакъв начин не хвърля сянка на съмнение върху постигнатия политически консенсус. С това бих искала да ви благодаря за вниманието. Господин председател, Бих искала да посоча, че аз вече отдавна трябваше да съм напуснала това заседание, но тъй или иначе, ако има нещо друго, което, с което мога да бъда полезна с удоволствие, ще се отзова. Благодаря, благодаря ви, че останахте, госпожо посланник, малко по-дълго от първоначално предвиденото. В момента не виждам да има желание за въпроси към вас, така че ще продължим да поддържаме връзка по тези теми. Благодарим още веднъж, че се присъединихте към нас в рамките на тази изключително важна дискусия. Сега продължаваме нататък с следващата точка от дневния ред, която е свързана с Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. докладчикът е Моника Маковей. Предстои представяне на проекто доклада в връзка с преразглеждането на рамката и Юлиса. Сега първо ще дам думата на докладчика, а след това на докладчиците в сянка и след това на всички евродепутати, които биха искали да се изкажат по темата. Днес с нас е Паскал Мело, който а, е представител на Европейската комисия, генерална дирекция Хом. Той също може да се намеси кога, в съответния момент. Госпожо Макове, имате думата. Благодаря. Няколко години след като беше разработена системата Юлиса за първи път, тя трябва да бъде преразгледана. Юлиса трябва да предоставя решения по отношение на предизвикателствата, първо свързани с миграцията и после с тероризма така че да бъде в интерес на сигурността на европейско ниво. Приветствам предложението от страна на комисията, което разширява а, приложното поле, което агенцията притежава към момента и дава възможност за допълнителни положителни развития в дейността й. ОЛИСА ще продължава да има важна роля при разработването на нови а, системи, които в момента а, са, по, са а, подлежат на преговори, например системата за влизане и излизане, TCN. И а, освен това, агенцията ще има засилени правомощия по отношение на предоставяне на статистическа информация, изследователска информация и пилотни проекти. Предложението за създаване на механизъм за автоматизирано контрол на качеството е много важно в крайна сметка а, трябва да се уверим, че не точните а, данни и непоследователните данни се идентифицират по най-бързия възможен начин. Това е проблем, а, защото много често се случва държавите членки да не изпращат точни и последователни данни. Съответно, такива данни се захранват в базите данни. Що се касае до а, оперативната съвместимост, Предложението предполага да се разработят основните технически характеристики, а, свързани с тази оперативна съвместимост. Има някои аспекти в доклада на комисията, обаче по които имаме нужда от допълнителни разяснения. Според мен те трябва да бъдат подобрени. Ще говоря само за това, което е отразено в доклада ми. Първо, предоставената на държавите членки помощ. Способността за предоставяне на консултантски услуги, в случай, че такива бъдат поискани от държавите членки по технически въпроси, е всъщност една от най-важните промени, свързани с новия мандат. Говорим за нови информационни системи. Държавите членки със сигурност имат въпроси, свързани с тези нови информационни а, системи, така че те ще задават тези въпроси към Юлиса. В член 12, свързан с отправяне на запитване за допълнителни разяснения от страна на държавите членки, такова запитване ще се изпраща директно към агенцията, а не посредством комисията, каквато беше ситуацията по-рано. Ще се извършват и предварителни контроли и консултативни такива ще се проследява дали агенцията е предоставила отговор на държавите членки, които са изпратили запитване за разяснение в а, установения за това срок. Независимо за какъв тип и става въпрос. Второто, по което предлагам аз промяна, са а, обектите. Що се касае до техническите обекти, вярвам, че агенцията би следвало да може да реагира на различните ситуации своевременно Същото въжи, между другото, и за изпълнението на бъдещи законодателни предложения в рамките на съществуващите по-настоящем технически е, обекти и средства. А, разбира се, те подлежат на допълнително осъвременяване. Ние всички сме наясно с това. случай, че има някакви технически несъответствия, които настоящата ситуация предполага, то този въпрос предстои да бъде разрешен в Страсбург, където всъщност е и централата на Иолиза. Тук съм направила и предложение за изменение на член 13, за да се даде възможност да се осъществяват а, и изграждат допълнителни такива технически средства и съоръжения, ако това е необходимо необходимо. Това ще става след решение от страна на управителния съвет на Юлиза и а, одобрение от страна на Европейската комисия. И така, основни, а, така, в Страсбург е централата. Ако е необходимо и ако се поиска от а, държавите членки или от а, агенцията, след консултация с комисията, предлагам да може да се а, откриват допълнителни такива. А, места, откъдето да оперира агенцията. Що се касае до а, мястото, където ще се прави бекап на работата на агенцията, такова трябва да има задължително, за да може да се осигури функ- функционалността и оперативността на системата. Подчертах, че а, подобно съоръжение трябва да продължи да поддържа работата на системата в случай, че някои от елементите й не сработят. На трето място искам да кажа няколко думи за участието на държави, на държавите по отношение на развитието на мерки свързани с Евродак и европейското законодателство. Тук съвсем накратко ще подчертая, че а, в член 13 съм предложила разширяване на това асоциирано участие от страна на други а, държави, като там е посочено в момента в всякакъв вид а, споразумение за асоцииране с а, Европейския съюз, например тези с Грузия и Украина. Направено е друго предложение, ново предложение за член 13а по отношение на правната основа за работата на агенцията за да може тя да продължи да а, изпълнява в съответствие с, с задълженията си а, да осъществява сътрудничество с международни организации. Финансовите консултации а, Член 37 е друго място, където има изменение. Тук се осигурява правна основа за сътрудничество с европейски институции, органи и агенти, като в този случай е, услугите, които ще се предоставят от страна на ИОЛИСА, може да окажат въздействие върху бюджетите на съответните институции, така че те трябва да бъдат компенсирани по моето предложение за това нещо. Пет. Предложила съм изменения за допълнително повишаване на прозрачността на работата на ИОЛИСА. Също така и по отношение на предотвратяване на конфликта на интереси в рамките на управителния съвет, членовете на консултативните органи и изпълнителния директор. Бих искала да посоча, че изпълнителният директор следва да бъде независим и няма да получава никакви напътствия в работата си от нито никое правителство. Следващото ми предложение е свързано с съгласуваността по темата а, удължаване на доклад, извинявайте, на мандата на а, изпълнителния директор в съответствие с а, разпоредбите за Европол, т.е. тук да е разрешено веднъж до 5 години да се удължи мандата на директора. А, ще има, може би, а, преходен период между настоящата рамка и тази, която предстои да бъде одобрена. В заключение, бих искала да подчертая, че Европа е изправена пред много предизвикателства днес. Европа трябва едновременно да бъде едно сигурно, но също така и от отворено, открито пространство. и Олиса трябва да е агенция, която да прави същото по един прозрачен начин. Очаквам с нетърпение да работя с колегите си. Надявам се, че ще постигнем споразумение а, скоро. Благодаря. We will now go... Благодаря. Докладчиците е в сянка. ЕНП имате думата. Благодаря. Благодаря на докладчицата за проекта от доклада. Виждам, че предложенията ви, предложенията ви са в съгласие с нашите приоритети, особено относно техническата страна и подсигуряването на независимост на изпълнителния директор, както и за член 38, параграф 1, за участието на трети страни, които са част от някакъв тип споразумение с Европейския съюз. Все пак смятам, че има място за подобрение, особено по отношение на специализирания екип. Трябва да се а, вземе решение за допълнителните точки на а, технически бекап, да се направи оценка на агенцията и а, да се вземе предвид Шенгенската информационна система и преработения пакет. Ще а, внеса предложения по тези теми. Стана ясно, че Юлиса е справена пред големи предизвикателства и именно затова трябва да гарантираме, че тя е готова за тях. Нямам търпение да си сътрудничим с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, Катерина Чинч от Социалистите и Демократите. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегата за този проект от доклад. По темата Юлиса. Действително има нужда от а, солидна база, на която да стъпим, за да продължи нейната работа. Тук в Европейския парламент а, смятаме, че ролята на Юлиса е много важна, за да можем да а, постановяваме обмен на информация и да се борим за сигурност. А, внимателно изчетох проект от доклада и наистина смятам, че а, има точки, по които трябва по-задълбочено да помислим. На първо място, необходимо е да анализираме надзорните функции на, Европейс... на Европейския съвет, както и предложенията на докладчика, които в това отношение са много резони и все пак надзорът е допълнение към контролните функции. Трябва да са налични и двете, за да може или са ефективно и а, а, ефикасно да изпълнява своите задължения. Друга тема, по която трябва да помислим повече, това са а, компенсационните механизми, които предлага доклада. По а, тази втора точка трябва да се задълбочим повече. В противен случай агенцията ще се възприема като доставчик на услуги, на който се плаща. Същевременно обаче знаем, че става дума за обществени институции. Това не е просто компания, която а, предлага някакъв продукт на пазара. Така че съответно и правилата трябва да бъдат по-специфични. Друг момент, който искам да спомена, споразуменията с други международни агенции. по новия параграф 38 ще трябва да уточним какъв точно да бъде а, духа на текста. Колкото до назначаването на изпълнителния директор, действително процедурата трябва да бъде съгласувана с процедурата в други агенции в Европейския съюз. Трябва да има приоритетна роля а, за Европейския парламент като със законодателен орган в следващите няколко години. В крайна сметка а, Темата е прекалено важна. По член 9, и с това ще завържа, смятам, че можем да приемем, а, че Юлиса е в състояние да разработи такива системи, само ако със законодателя приеме решение, което да направи това възможно. А, благодарение на а, договаряните в момента законодателни решения. Би трябвало наистина да има съв... оперативна, оперативна съвместимост. А, трябва да се погрижим за това. И накрая, по отношение на защитата на лични данни. При заседанията на докладчиците в Сянка а, стана дума за това, но е необходимо да се задълбочим – и да говорим повече за анонимните, а, анонимните сигнали и анонимното подаване на данни. Тук става дума за член 12, параграф 2. Засегнати са и защитата на личните данни. Като цяло, може би с другите докладчици в Сянка трябва да обсъдим нещата по-подробно. Колкото до навигацията, Обедена съм, че ще успеем да стигнем до редакция на текста, която да задоволява всички. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Няма други докладчици в сянка, които а, да присъстват днес в залата. Има ли някой друг, който желая да се изкаже? Да, знам, че и вие сте докладчик а, в сянка. А, Смятам, че а, като цяло засегнахме най-важните моменти, свързани с а, това досие. Подкрепата от страна на Европейския парламент е ясна. Тоест, от тук нататък трябва да говорим за предпазните механизми, които ще се предложат. И разбира се, трябва да се погрижим да защитим собствените си ам, стандарти, когато става дума за бази данни. Сега ще дам пак а, думата на а, госпожа Маковей, но а, ще позволя и на комисията да се изкаже за кратко преди това, ако ми позволите. Господин а, Мило, заповядайте, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчика за това предложение. За доклад комисията би приела много от предложенията. Те действително помагат за да бъде текста по-ясен, по-точен, по-ефикасен. Имаме обаче притеснения по някои от предложените изменения. На първо място изменение 1, 18 и 19 по отношение на член 13 за допълнителните технически обекти, които да се а, постановят. Това предложение е свързано с становището на управителния съвет и а, прегледа, но комисията има колебания, най-вече защото а, в самата система, според регламента, а, за Шенгенската информационна система. Има такива разпоредби, те са пределно ясни. Ако променим мястото на техническия обект, трябва да се променят и самите технически системи, което според нас и не е а, конструктивно. А, текстът а, трябва да бъде изменен така, че да а, позволи бекап едновременно, което а, вече се обсъди, ние смятаме, че това е опция, която трябва да се активира. Затова комисията не може да се съгласи с предложението за изменение 18. Не сме съгласни и с 19. Техническия обект да бъде а, за бекап да бъде а, построен а на друго място. Това предполага, че мястото на бекап съоръжението по решение на съвета може да се промени още веднъж. Пък и не е проведена оценка дали има нужда от четвърти обект и от а, допълнителен бекап на съществуващата система смятаме, че бекап обекта трябва да се използва активно. Това е една от опциите, които изпълнителният директор предложи на 9 а, октомври на съвета. И за нас това е добро решение. За да а, приключа, всички предложения, които са свързани с настоящата система и конфигурация, трябва да а, се решат от законодателите, трябва да има дебат и оценка на въздействието и да се изкаже управителния съвет на агенцията. Колкото а, до изменения 3 и 16 за 12 член, параграф 1, комисията смята, че а, мобата за а, консултация трябва да се подава директно към агенцията. Също времено бихме подкрепили изменението, ако то а, е свързано с а, спешни миграционни мерки. Защото трябва да имаме възможност да а, преценим а, необходимостта от това. През 2016 комисията покани Юлиса да помогне при кризата с беженците на горещите точки. Тогава се извлякохме полки. Предлага се и а, мониторинг на това дали Юлиса своевременно а, отговаря на мобите на държавите членки. Извинете ме, но след 2-3 минути трябва да започнем да гласуваме. Дали има как малко по-збито и обобщено да се изкажете, като а, конкретните ви а, коментари могат да бъдат изпратени в писмен вид към докладчика? Да, тогава предлагам отделно да се видим с докладчика и докладчицата Сянка, за да обсъдим в подробности нашето становище по предложените изменения. Добре, много ви благодаря, че проявихте разбиране. А сега отново давам думата на докладчика, за да приключи дебата. След което ще гласуваме. Благодаря. Знам, че се готвим за гласуване, но по отношение на защитата на данни. Имаше проучване, което комисията преди известно време беше направила когато Юлиса, се създаде. От него стана ясно, че е по-безопасно да има една агенция, която да работи с всички тези бази данни. От гледна точка на това, че а, тя а, остава неутрална и се грижи за а, безопасността. Всички знаем, че хората в Юлиса нямат достъп а, сами до цялата тази информация. Винаги е много по-лесно, когато една агенция се грижи за защита на данните. А, така е по-добре, отколкото да имат 10 агенции, които да се занимават с това или с различни сървъри. Това е всичко, което ще кажа по темата. Благодаря на колегите, с които работих. Благодаря. А, крайния срок е 6 ноември за внасяне на проекто изменения, 6 вечерта. С тези думи приключвам дебата. Давам една минута на колегите да влязат и започваме отново да гласуваме. Colleagues, um, please get ready for the votes. Колеги, моля да се подготвим за гласуване. Нека всеки да приготви електронната си карта. Започваме след секунди. Colleagues, if everyone is ready. Колеги, надявам се, че вече сте готови да започваме. Виждам, че някои хора все още не са седнали на местата си. Моля ви, по-тихо започваме. Гласуваме електронно. Това е втората сесия. А, дигиталната търговска стратегия. Докладчик е Ангелика Млинар. Желаете ли да вземете думата? Тогава започваме директно да гласуваме. Колеги, компромис 3. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Все още можете да гласувате. Моля, гласувайте. Готови ли са всички? Да, край на вота. Приема се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Изменение 26. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Гласувайте, моля. Край на вота. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37, първата му част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се втората част. Извинете ме. Изменение 43 гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Колеги, а, социалистите и демократите СНД имат в повече. Приключваме. Приема се. 45. Изменение 45. Край на гласуването. Приема се. Съображение. Изменение 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Край на гласуването. Един глас отгоре от социалистите. Все още можете да гласувате. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Край. Отхвърля се 15. Край на гласуването. Отхвърля се 16. Изменение 16. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Край на вота. Приема се. Изменение 2. Край. Приема се. Изменение 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Край на вота. Приема се. Изменение 5. Край на вота. Приема се изменение 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме поименно по текста а, като цяло и измененията. Моля, гласувайте сега. Край на вота. Приема се 52, а 3 са минус 1 въздържа се. Поздравления за докладчика.

И така, колеги, преминаваме към доклада за зачитане на личния живот и защита на личните данни при електронните съобщения и отмене на директива 2258 регламента за неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения. Докладчика е Марио Лауристен. Докладчика иска да вземе думата, преди да пристъпим към гласуване. Марио, съвсем накратко искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, включително и на този от НП, които положиха усилия до последния момент за постигането на компромис. За съжаление, не всичко протече както не се искаше. Работата бе тежка, така или иначе. Имаше сериозен натиск. Искам да благодаря на всички, взели участие в тази реална работа, при която бяха постигнати възможно най-добрите резултати. Започваме с компромисно член 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас повече за социалистите и демократите, ако може да оправите проблема, преди да приключим с гласуването. Окей, сега край на гласуването. Приема се. Компромис номер 2. Извинявам се, компромиса по член 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 3. Гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромиса по член 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 5. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Обявявам край на гласуването. Приема се компромисът по член 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисът по член 7. Начало на гласуването. Не бързайте, но няма да ви казвам страницата. Знаете какво става, като казвам страницата. Компромиса по член 7. Давам ви време да си го намерите, намерихте ли го край на гласуването? Приема се. Компромиса по член 8. Моля, гласувайте. Може да искате колкото си искате да ви кажа средство, но няма да стане. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 9. Начало на гласуването. Давам ви време, ще изчакам всички да гласуват. Компромиса по член 9. Още имате възможност да гласувате. Всички ли гласуваха? Спрете да гласувате, ако обичате. Приема се. Компромиса по член 10. Начало на гласуването. Ще имате възможност да гласувате. Моля, преустановете гласуването. Приема се. Компромиса по член 11а. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, стигаме до компромиса по член 12. Начало на гласуването. Вижте, компромиса по член 11а е прият. Така че сега отиваме до компромиса по член 12. Както казах, компромиса по член 12. Слушайте внимателно. Компромиса е по член 12 още имате възможност да гласувате. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 14. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Приема се. Така стигаме до компромиса по член 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 16. Електронен режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Компромиса по член 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 21. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Приема се. Компромиса по член 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по член 23. Моля, гласувайте. Ако обичате, спрете да гласувате. Приема се компромиса по член 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 25. Край на гласуването. Приема се компромиса по член 26. Начало на гласуването. Спрете да гласувате, ако обичате. Приема се. Компромиса по член 27. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Приема се. Няма да гласуваме точките от преамбюла, те са включени вече. Гласуваме текста с измененията към него. Окончателното гласуване ще е поименно. it's, I'm in a difficult position, but I mean, if, if... Аз съм в трудно положение. Ако комисията като цяло иска да изчака една минутка. Okay. okay. Was this the final vote? Yes, this one. Okay. Um, sorry, colleagues. Извинявайте, колеги. Не може да изчакваме повече. Един от координаторите предложи да се оставим възможността за гласуване малко по-дълго време. Вече прекратяваме гласуването. 31 за, 24 против, 1 въздържал се. Сега гласуваме мандата за преговори. Моля, го, гласувайте. Всички ли гласуваха? Все още има гласуващи. Край на гласуването. Приема се 31 за 25 против. Няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Um, Господин Бони, искате ли думата? Господин Бони иска думата. Заповядайте. Колеги, Марио Лористън е, е на път да напусне Европейския парламент, защото реши да продължи кариерата си в Естония. Искам да й благодаря сърдечно за приноса към нашата много спорна дискусия. Благодаря, Марио. Thank you, Mikhail. Very dignified um, intervention. Благодаря на Микал за изказването от името на комисията. Благодаря, Марио. Успех! Знам, че гласуването беше вълнуващо. Сега пристъпваме към следващото гласуване. Знам, че сте притиснати от времето, е, така че да пристъпим направо към гласуването, ако не възразявате. И така. Минаваме на Европейската агенция за сътрудничество в сферата на наказателното правораздаване. Доклада Евроджуст. Аксел Вокс е докладчик. Искате ли думата? Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Всичко мина сравнително гладко, независимо, че от неизвестно е време сега имаме резултат, от който мисля, че можем да бъдем доста доволни. Благодаря, Аксел. Пристъпваме към гласуване. Изменение 1.8.7. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате, ако обичате. Отхвърля се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис С. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 17-то изменение, моля гласувайте. Колеги, пропуснахме 14-то изменение. Извинявайте. 14-то изменение. Още веднъж извинявайте. 14-то. Моля, гласувайте. 14-то. Още можете да гласувате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 2, 4, 2. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате, ако обичате. Отхвърля се. Компромис Д, латинско. Моля, Гласувайте. гласуването. Приема се. Компромис е латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32. Моля, гласувайте. Проустановете гласуването. Отхвърля се. 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис F. Латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Гелатинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четирсто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис и латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Йод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис К. Латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. Латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 284. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис N латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис О. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 69. Начало на гласуването. 69. 69. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Юри 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис П. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис Q. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение, начало на гласуването. Ще ви помоля да спрете да гласувате. Приема се. Юри 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис R. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис Т. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Z, D. Моля, гласувайте. Това е компромиса за защита на данните. Край на гласуването. Приема се. Компромис ТА. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис У латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис В латинско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис дубъл В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 387. Моля, гласувайте. Триста осемдесет гласуването. Приема се. Компромис Хикс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Y. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Z. Моля да гласувате. Преустановете на гласуването, ако обичате. Приема се. Изменение 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1.4.3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 144-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 145-то. Моля, гласувайте. Спрете да гласувате, ако обичате. И то се приема. 146-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 147 начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се. 148 моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 149 и конт 43. Моля, гласувайте. Гласуваме ги заедно. Край на гласуването. Приема се 150. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 151 до 150 и 154 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 155. Край на гласуването. Приема се. Конт 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45. Конт 145. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 156. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 157. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. Приема се. 158 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 408. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменени 159. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Кон 46. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 160. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 409. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Конт 47. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Конт 48. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис ZC. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Колеги, извинете, нещо се е случило с оборудването, така че ще трябва повторно да гласуваме компромис ZC, тъй като оборудването не е записало гласуването. Отново, моля гласувайте компромис ZC латинско. Так, ще повторя компромис ZC. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега Юри 52. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 165. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 166. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 167. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 168. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 169. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Конт 50. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 170. Моля, гласувайте съвместно с Конт 51. Изменение 170 и Конт 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Конт 52. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 171 и конт 53 съвместно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Конт 54. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 172. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 173. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 174. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 4-1-3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 4-1-4. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 175. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Жюри 58. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 176. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 177. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 178. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 179. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 180. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 181. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 416. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Джури 61. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 182 и 417 съвместно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 418. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 183. Моля. Closed. Край на гласуването. Приема се. 184. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 185, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 186, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Конт 55, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Конт 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Позовавания и точки от преамбюла 188 и 189. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис ЗА. Моля гласувайте. Компромис ЗА. Край на гласуването. Приема се. Юри 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юри 3, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Юри 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юри 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юри 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 199. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юри 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юри 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно Б, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 213. Моля, гласувайте. 213. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 и Юри 14. Изменение 5 и Юри 14 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2.1.5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15... Юри 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 216, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 217, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Конт 5, моля гласувайте. Closed. Carried. Приема се. Конт 6, моля гласувайте. Closed. Край на гласуване. Carried. Приема се. Юри 16, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 218. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст с приятите изменения. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 51 гласа за, 5 гласа против, няма въздържали се. Гласуваме по решението за встъпване в преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50 гласа за и 5 гласа против. Няма въздържали се. Поздравления за господин Фос. Colleagues, um, Колеги, нека ви дам информация за графика. Приключихме с гласуванията рано. За това ще прекъснем до следващата точка от дневния ред, по която ще започнем в 12.30. Тогава ще се проведе съвместно заседание с Комисията по економически и парични въпроси. До тогава ще прекъснем. Ще прекъснем до 12.30. Благодаря ви за участието в гласуването. Благодаря. Ще започнем отново от 12.30.